се би трябвало да се опита да избяга от организирането, да предотврати организирането на европейските избори. Ако това не се случи, следващите общи избори в Великобритания ще бъдат спечелени от господин Фараж и неговата партия. В Нашия парламент трябва да се застъпим за един истински Брексит. Господин Барние е чудесен преговарящ, той не е на наша страна, но бих казал с изненада, той каза, аз бих му казал, че ако нямаме една честно, едно честно споразумение, това ще е голям проблем за всички наследници, които ще дойдат в британския парламент. Би трябвало между Европа и Европейския съюз да има една печеливша, едно печелившо споразумение, което да стъпва на взаимно съгласие, а не да се превръща в модерна инквизиция. От историята се знаем, че свободомислещите хора в страни като Нидерландия са били подлагани на инквизиция, инквизиция, която е върлувала из Европа, но това не е спряло тези хора да мислят свободно и да се застъпват за демокрация във всички страни, включително и Великобритания. Бог да ги благослови! Свободомислещите хора днес са онези, които вие наричате популисти. Аз бих искал да съм популист, отколкото не популист като вас. Това, което вие презрително описвате, са именно популистите, които ще доминират Европейския съюз. Те или ще го променят радикално, или ще го разрушат. Европейският съюз е колкото заплаха за демокрацията, колкото и инквизицията през 16 век е била заплаха за свободомислещите хора и демокрацията. Господин министър-председателят Каренш каза, не бива да се грижим за миграцията. Много хора бих искали да дойдат в един стабилен демократичен континент. Аз не бих ги обвинявал, ако живеех някъде другаде. Аз също бих искал да дойда в Европа. Защо да обвиняваме тези хора? Но ако се променят броят, философията и демократическата природа на целия европейски континент може да се промени. Това не е в интерес на хората, които живеят тук и на хората, които идват тук. Това би било катастрофа. На следващо място услугите. Европа може да просъществува само ако се спазват правилата. Вие се страхувате от много страни, но не по един продуктивен начин. Благодаря. Да. Прав сте. Господин Кобър наистина говори повече от времето, но дадах на всички председатели а, повече време. Не мога да дам повече време на онези, с които съм съгласен и с които, на другите, с които не съм, да не дам. Така че му дадах повече време. Сега от НСЕ господин Б. Мерси, месье президент, месье премьер министр. Благодаря, господин председател. Господин премьер, ужасяващия пожар, който се случи в Нотрдам до Пари, е, всъщност ни показа как нашето историческо наследство е изложено на големи рускове. Това е един отличен символ на европейската цивилизация, който бе унищожен от пламъците и удари в сърцето всички европейци и всички французи. Е, слава Богу, нашите пожарникари успяха да спасат голямата част от сградата и се надяваме да може да бъде върната предишния блясък на тази църква. Там се намират и дрехите на светци, както и короната на една от една друга светица. Нужно е да се защити нашето историческо наследство. Но и най-общо погледнато цивилизацията ни трябва да бъде запазена, християнската ни цивилизация – Господин премьер, преди малко казахте това, което наричат евроскептици, като казвате, че те едва ли не са против европейския конструкт. Но това е грешка. Не, ние вярваме в Европа. Ние сме убедени, че има европейска цивилизация, обща култура и че има голямо предизвикателство, което трябва да преодолеем заедно но това желание означава и да бъде, всичко да ни бъде ясно, да има яснота. Казахте миграция, но няма решение. Нищо не може да се направи, за да се попречи на тази миграционна вълна. Действителността е, че може да действаме. И Матео Салвини в Италия показва как трябва да се действа всеки ден. Имаме два, един избор между две. От една страна е господин Аврамополос, европейския комисар, който ни казва, че е нужно да има миграция, за да може да се компенсират демографските проблеми. От друга страна сме смелото унгарско и смелото италианско правителство, които изграждат отлични социални, фискални политики, които подкрепят семействата и насърчават ръждаемостта. Има две визии, които са изправени една срещу онези, които насърчават миграцията и онези, които искат точно обратното от една страна да се насърчава миграцията е политиката, от друга страна да се насърчава миграцията. А какво правим ние? Ние премахваме всички защити вътре с общия пазар, с нелоялната конкуренция, с командированите работници, а отвън пък правим все повече споразумения за свободна търговия и махаме тарифите. Днес Китай и САЩ се защитават. Те могат да заложат необходимите си предпазни мерки, за да има добър вътрешен пазар и съответно нападат останата част от света, защото често използват и европейския континент като едно пространство, където могат да си действат съвсем свободно економически и много често в ущърп на общата ни реална економика, както и на нашите служители. Тоест, имаме две политически визии, които са изправени една срещу друга. Унези, които смятат, че економическото пространство на Европа е абсолютно отворено и е тези като нас, които искат една Европа, която е економически и търговски да бъде защитена. Говорим за институциите. институциите. Трябва да има демокрация, да но огромни правомощия в Европейската комисия. Чух господин Вебер, чух социалистите, но чух и господин Макрон във Франс, които всички ни казват, че трябва да се отиде по-нататък, да има повече федерализъм, да се махне правилото за единодушно вземане на решение. Това иска днес, утре ще поискат да се махне и квалифицираното мнозинство, след ще поискат и обикновеното мнозинство да се махне и накрая все повече нещата да стават непрозрачни и повече авторитарни. Ето отново две визии – Европа на нациите, Европа на сътрудничество и Европа на Европейската комисия с засилване на федерализма. Пет седмици остават до европейските избори. Европа е на кръстопът. Европейският континент ще запази ли идеята си? Ще може ли да се възобнови? Ще може ли да имаме общи нации, които действат по света? Но трябва да спрем на догмата Европейски съюз и да не следваме технократическата логика. Европа ще защити своята економика, тя ще, но не трябва да става лакей на големите сили. Ще защитим ли своите народи, които да са в центъра на нашия проект, или пък ще се откъснем от корените, ще загубим цивилизацията си и идентичността си? Ще изчезне ли всичко това? Господин Голниш от името на независимите. Monsieur le Premier ministre, cher ancien collègue, vous nous entretenez de l'avenir de l'Union. Говорите за на Европейския съюз. Това бъдеще е доста тъмно, ако не променим наистина перспективата си. години съм в този парламент. Видях как се развива една перверзна логика, прометейска, ще кажете. Аз се наричам луци, луциферска логика. Голямата част от нашите колеги залагат на принципи, но от друга страна не ги следват, само ги прокламират тук и потискат мълцинствата тук. Говорим за мандати, които да управляват културно, и економически, какъвто и щете, дори сексуалния ни живот на всички милиони европейци. От друга страна, искаме да имаме един свят, който да е пълен с бюрокрация, с норми и така нататък, но от друга страна да е отворен за конкуренция на държави, които не спазват никакви правила. Господин премьер, вие се освободихте от натиска и от Съветския съюз, но като сега като че ли тук се задава един нов Съветски съюз. Трябва да се промени и радикално посоката. Европа трябва да почива върху ценностите на нашата цивилизация. Не само да се мисли за големите фирми, трябва да се мисли за семейството, да не се говори само за малцинствата, сексуалните малцинства и да се обръща постоянно само на тях време. Не може да се говори само за капитали и е, това не означава щастие. Капиталът не означава щастие. Трябва да има сътрудничество между свободни нации с конкретни програми, конкретни политики, къде, които гражданите могат да измерват и да видят каква е ползата и какви са минусите. Революцията на гражданите срещу онези, които искат да ги ограничат, ще доведе до една воля, която да върви напред. Ще паднат стените, ще паднат лъжите и дезинформацията, която пречи на патриотите от различни страни да си говорят един с друг. Говоря за лицемерие, които за... карате хората да затварят очите си. Това, което ние сеем, други ще поженат. Свободата на нациите е в основата на нашата цивилизация. Да живеят свободните нации в една Европа на обновените нации. Отново казах, че бях много гъвкав при първия кръг изказване, тъй като 12.30 ще има гласуване, а искам да дам думата на всички онези, които поискаха да участват в спонтанните изказвания. Много ви моля сега вие да спазвате времето, което ви е заделено, защото иначе няма да може да дадем думата на някои колеги. Тъй като това е последната сесия, бих искал всички да излязат от пленарната зала удовлетворени, включително премиера, Каринца. Имате думата за първи отговори. Благодаря ви. Ако първото ми изказване беше твърде дълго, това ще бъде много кратко. Има две възможности да преодолеем различията в мненията. Най-доброто решение е това, което прави този парламент. Дебатираме, изслушваме се, уважаваме се и в крайна сметка гласуваме и продължаваме напред. Има и друго решение. Нещо, което преживя моята страна. Тя го преживяваше твърде дълго, когато беше окупирана от Съветския съюз. Тоест, тогава гласът ви не се чува, нямате право да изразявате мнение, не се гласува, някой друг взема решението и ви изтласкват, за да продължат напред. Ясно е кое е по-доброто решение. Аз съм радостен и съм готов да вляза в разговор с всеки, който смята, че пътя напред изисква съвместна работа. Защото тук се крие силата и мощта на Европейския съюз. Факта, че ние се умяхме да съхраним отделните, индивидуалните, суверенни държави с силен облек, с различни езици, с неповторима култура, които са независими, обвързани в исторически план, но в същото време са способни да работят заедно, да отворят пазарите за търговия, намират решения за да вложат общото, за да се чуе единния глас в света. Европейският съюз, за някой, който не познава, не познава Съветския съюз, няма нищо общо с Съветския съюз, абсолютно нищо общо няма с Съветския съюз. Защото това е един съюз на добра воля. Добра воля от държавите членки, които са част от него и на гражданите. Ако гражданите променят нагласите си, никой не им пречи за това. Действително, това е един свободен, неповторим съюз и експеримент. Съединените щати се основават на иммиграцията първоначалните американци всъщност не са имали огромни права в САЩ. Онези, които наричаме американци, всъщност са дошли от Европа, Африка, Азия и от всякъде другаде, но са приели, че изоставят нещо и приемат нещо друго, за да бъдат заедно. В Европа ние не се налага да се местим. Можем да съхраним езиците си, идентичността си, но да се обединим на политическо и економическо равнище, за да защитим правата на нашите граждани. Ето това е пътя за постигане на напредък. Не се отказваме от нищо, но ще бъдем силни и единни. Ще бъдем много по-силни като колективен орган. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви, господин министр-председател, за краткото изказване. Господин Келан има думата за първ, като първи оратор. Благодаря. Е, това също е моята последна реч в парламента. Вие говорихте за Русия и заплахата от Русия. Трябва да се запитаме сериозно какво може да се направи повече и какво е било недоогледано, за да дадем отпор на тази заплаха. Европейският парламент е настоявал да се оценят комунистическите престъпления наравно с нацистските. И това е горещ политически проблем от последните десетилетия. Хитлерийското гестапо и съветското гестапо са сравнимо ми но не става дума само за един, една личност. Съветското гестапо черпи сили от мафиотски структури. Става дума за съветска и европейска, европейска корупция. Има милиони откраднати руски пари, които са изпрани в европейски банки. Ако този процес се спре, господин Путин ще престане да съществува. Voglio ringraziare l'onorevole Kelam, che è stato per tanti Благодаря на колегата Келам. Той беше отличен представител и публично трябва да кажа, че за мен винаги е бил пример. Много високо го ценя за това как се е борил за свободата на своята родина, как се е борил за Европа и демокрацията. Много благодаря за огромния принос към Европейския съюз и Европейския парламент. Господин Лопес Агилар има думата. Господин мисля, че е дошъл а, момента да отбележим дебатите, които са много важни, които бяхме, на които канихме премиери. Мисля, че е време да поздравим Жан-Клод Юнкер, който отговори отлично. Но имам и някои въпроси, след като ви чух. Първо, говорихте да не се борим срещу популизма, причините за популизма. Това не са несъвместими неща. Напротив, когато човек слуша глупости, демагогски изказвания, глупости, неверни, не трябва ли да се бори човек срещу това? След това говорихте за миграцията. Трябва да укрепим външните граници на Европейския съюз, но не казахте нищо за солидарността. Това също е записано в европейските договори солидарност между държавите членки, когато заедно трябва да управляваме и миграционните потоци и търсещите убежище. Благодаря ви, господин председател Таяни. Благодаря, господин премиен Карин. Honorable Старбати. Господин Старбати. Äh, господин председател, э, господин Юнкер каза, трябва да обичаме Европа. Аз обичам Европа, но именно когато човек обича Европа, трябва да признае нейните е, слабости. Чух тук, че не бива да жертваме нашите народи на ултара на Европа. Трябва да мислим за младите, каза господин Домбровскис, младите, които търсят щастието си в други страни. Господин министър-председател, вие говорихте, че ни трябват нерегулирани пазари. Има, централни, има централе, два централни пазара, които са абсолютно регулирани. Валутните пазари и, и лихвите. Ако тези параметри са фиксирани, то други параметри също трябва да са адаптирани към работния пазар. Бих си пожелал Европейският парламент да не казва в бъдеще, че не бива да жертваме народите си на алтара на Европа, а напротив, трябва да създадем истинска заета, заетост и да решим и истински да решим проблемите на, на, на страните, които всъщност трябва да се решат от самите тях. Господин Митрофанос. Uh, Първоначално, колеги, мислех да говоря за изтичането на мозъците от Латвия и другите по-нови държави членки. Изтичане на специалисти имам предвид. Е, какво можем да направим да спрем това? Но тук трябва да реагирам по една част от а, речта на министър-председателя. Защо? защото той поиска от парламента Европейския съюз да следва добрия пример на интеграцията в Латвия. Аз трябва да ви кажа, че това не е успешна а, програма. Това е история за унищожаване на обучението на малцинствата. След независимостта, голяма част от малцинствата подкрепиха независимостта и развитието на независимата ни страна но сега те са потиснати, защото нашите деца, децата от е, младсинствата, нямат право да бъдат образовани, обучавани на родния си език. Така че това не е добър пример. Морвай. Госпожа Морвай. Хозам, Керестин Европа. Уталом. Християнска Европа е моята родина но я мразя и хвърлям омразата в лицето й. Две хиляди години този ужасяващ свят, тази ерес в Европа. Моята родина, не, нещастна Европа, ако оцелееш битките, ще можеш ли да обичаш, ще има ли мир? Уважаеми колеги, рецитирах току-що един стих на Лорен Собо, унгарски поет, писал през 23-та година. Чухте началото и края на, неговата, на неговото стихотворение. Господ да ни пази и да води моята страна напред, както и християнска Европа. Благодаря. Благодаря, господин Звер. Хвала за беседа, spoštovani господ председник. Благодаря, господин председателю. Много уважаеми министър-председателю на Латвия, аз а, ви се а, удивявам, защото изпълнявате тези функции. Вие бяхте член на една по-малка политическа група, но се умяхте да постигнете мнозинство и да ръководите успешно правителството си в Латвия. Можем да ви имаме доверие. Вие сте почтен, компетентен и сте един пример за постигнат успех. Успех е и историята на Латвия – вие живеете в една страна, която е в преход, като Словение. Върховенството на закона е винаги актуален въпрос. Ние бяхме свидетели на представители доктор Марвич, съдебната система а, оцелява в различни условия, но в страните на преход имаме правителства, но тук искам да поставя един въпрос. Дали Европейския съюз трябва да се намесва, когато основните права и свободи бъдат погазвани в тези страни? Господин Кастин. Благодаря. За мен е истинско удоволствие да приветстваме тук настоящия латвийски министър-председател. Той беше отличен колега Вие бяхте координатор в парламента, вие отговаряхте за много важни досиета, но това, което е най-важното днес, вие имате мисия и водеща мисия за Европейския съюз. Вие говорихте за миналото, за настоящето и за бъдещето. И в този смисъл, вие много правилно споменахте ролята, която играе общия пазар и по-специално цифровия единен пазар. Вие говорихте за различните предизвикателства и бариери. Основната бариера е в съвета. Това е най-колебаещата се конституция в Европейския съюз. Съветът, не парламента и не комисията. Там трябва бариерите да бъдат свалени. Вие сте член на съвета и вие може да бъдете силен глас в съвета за напредък и да се премахнат бариерите в съвета. Господин Кампуланатри. uh, I had the honor to get to know you, Mr. Аз ви познавам, господин Карин. Сега сте премьер. Вие сте отличен колега. Работихме заедно в ИТРЕ за една обща Европа. Хареса ми това, че смятате единния пазар за нещо прекрасно. И аз така мисля. Трябва да сме достатъчно смели да се възползваме от това, че ние представляваме над 20% от БВП на света. Над 20%. Откъде идват тези популистски идеи да се затварят вътрешните граници между държавите? Не виждам причина за това. Не виждам как това ще помогне на европейците. Прекрасното на този пазар е, че може да бъдем смели, когато говорим за климатичните изменения, защото можем да насочваме пазарите а, а сами като държави не можем да го правим, само като съюз. Семействата действат по същия начин. Мога да направя аналог с автомобилите – на един общ пазар ние може да направим безопасни колите, по същия начин по който едно семейство избира безопасен за себе си автомобил. Може да говорим за гражданите, пред гражданите. Трябва да работим също за онези, които искат да работят и в други страни. И аз мисля, че в този мандат е много важно, че работихме за един пазар на труда, който да бъде по-справедлив. Благодаря господин Демесмакер. Eh, eh, Благодаря ви, господин Каринс. Вие направихте силно изказване и а, доказахте колко ефективни могат да бъдат малките страни. Да си малък е красиво. Латвия се пребори с а, господството отвън но е трудно а, за справяне с това. Шотландия, например, Каталония са изправени пред избора за демократично решение. Но какво се случва в Каталония? То е неприемливо гражданите ще подкрепят европейския проект, ако са, ако са убедени, че техните права са защитени. Следователно, малките страни трябва да се държим като големи държави. Благодаря. Господин председател, господин министър-председател, искам да кажа, че развитието на Латвия, Естония и Литва. Принадлежи към чудесата на новата европейска история. Мирната, мирният преход, мирът, това е чудо. А преди години аз в Шве... Швеция подкрепях Балтийската независимост. Спомням си, с... говорих с Туна, с Сандра и се борихме за независимостта на тези страни на съветска територия. А сега мой добър приятел, който седи до мен, е водеща фигура в този парламент – ръководител на независима и свободна Латвия. Това е чудо. Искам да кажа на всички колеги, това е моята последна реч. Нещата можеха да бъдат и по-добре. Чудесно е да сте сред нас, Кришианис Каринш. Но ние нямаме нужда от е, всички популисти, като Кобърн и Фараш, да ни кажат е, какви са слабостите на Европейския съюз. Въпросът е как да променим по най-добрия начин Европа. Тези хора представляват абсурдността в Европа. Как точно да не, да не оправим, да не поправим нейните слабости. Вие, за разлика от тях, представяте положителната страна на Европа. Благодаря, Гонер, за ваша, вашия ангажимент в парламента. Господин Бобович. Леп добър ден, спощвани Кристиан. Провесел съм. Добър ден, Кристиан. Много се радвам, че отново си тук. Като колеги тук имаме отлични спомени един от друг. Много се развълнувах от речта ти. Словенският премьер говори пред Европейския парламент. Всъщност не говори, а не прие поканата. Всъщност бе поканен, но не я прие. Благодаря за тази отлична реч от серията речи, в които премьери говорят пред нас. Вашата държава има сложна история, имате сходна история. Вие сте дете на работник-мигрант и наистина съм изумен от това колко сте посветен на общия европейски проект. И на това, че сте се посветили на свободата. Казвате, че Европа трябва да се развива допълнително, когато говорим и за пазара на труда, економиката и така нататък. И искам да ви задам следния въпрос. Дали нетните плаци съвета разбират, че солидарността може да се изразява посредством политиката за сближаване и земеделската политика, в крайна сметка означават 1,3% от бюджета на Съюза. Надявам се тези политики ще помогнат Европа да стане по-добра. Благодаря, Бланко Лопес. Благодаря ви, господин председателю. И благодаря, господин министр-председател. Работихме заедно в този парламент. За последен път се изказвам сега. Тогава успяхме да изградим по-конкурентен и интегриран енергиен пазар с по-низки емисии от въглероден диоксид, благодарение на комисаря Кайнете и решенията на съвета – Приехме законодателни актове, за да се справим с промените в климата, за да постигнем енергийна ефективност. Бяхме много амбициозни, защото си даваме сметка, че неосвоената енергия а, трябва да ни спомогне за да имаме чиста енергия, също така да използваме възобновяемите източници на енергия, да намалим емисиите от въглероден диоксид. Благодарение на съвместните ни усилия можем да намалим обема на емисиите и така Европейският съюз да разполага с законодателна рамка, която да ни направи водещи фактори в мерките срещу изменението на климата. Европа ще има бъдеще, ако се справим с предизвикателствата. През последните пет години полагаме усилия за мерки против изменението на климата и ви благодарим. Paldies kungs, kolēģi. Благодаря. Колеги, господин премьер, няколко пъти чухме, че Европейския съюз, парламентът излизат с отлични цифри. И вие сте добър пример за това. Работихме заедно в групата, която се занимава с борба с корупцията. Работихме заедно по въпроси, свързани с изпирането на пари. Вие знаете какво означава това. Не само пари излизат от престъпна дейност. Тези пари, тези средства отиват след това за тероризъм, за други престъпления, за трафик на хора и така нататък. В следващият парламент искам да говоря по този, да работим по тези въпроси допълнително. Благодаря ви. Господин Дере. Уважаеми колеги, е, драги Кришянис, аз съм много горда с нашия министър-председател. Вашата реч беше прекрасна програма за бъдещето на Европа. Вие не спестихте и някои проблемни области. Благодаря за това. Радвам се, че успяхте да създадете правителство в Латвия с новите сили, от които се страхуваха старите кандидати. Те не искаха да оглавят коалицията, но вие успяхте. Задачата пред вас е трудна. Трябва да намалите разходите на правителството, защото имате по-малко средства от Европейския съюз за кохезионна политика. Директ... Преките плащания също са намалени. Чухме за политиката на русификация, русификация, която продължава в Латвия. Латвия е единствената страна, в която имаме е, една напълно развита руска образователна програма. Трудна е задачата да се даде, да се третират всички тези проблеми на Обединена Европа е нашата обща цел. Благодаря ви за това. Господин Бощинаро. Грация, президента. Благодаря, господин председателю. Уважаеми министър-председателю, благодаря ви за прагматичното изказване, което беше състоятелно и последователно. Вие сте реалист, направихте реалистичен анализ. Споделям много Отказаното от вас. Моята страна, Румъния, а, преживяха същото, което и вашата страна. Как оценява Латвия изграждането на европейската отбрана и какво бъдеще има тя? Как трябва да решаваме въпроса с тази отбрана и НАТО? Господин Бенс. Кære statsminister, Уважаеми господин министър-председател, господин министър-председател Каренш, благодаря за вдъхновяващата реч в парламента. Благодаря и за забележките, които споделихте с нас за вътрешния пазар. Бих искал да помоля да кажете нещо повече за свободната търговия, как тези е, въпроси се разглеждат в съвета, как се разглежда въпроса за комунистически Китай, как може да се защитим срещу нелоялната конкуренция? Виждаме функционери на Китай, които действат на наша територия. Виждаме проблеми с кораби, е, които се продават от Китай ефтино. Това и са произвеждани ефтино от държавни китайски корабостроителници. Това е дъмпинг. Това е нарушение на правилата на СТО. Пазарът трябва да е на разположение на частни актьори, а не на подкрепени от държавата актьори. Благодаря. Господин Рангел. Министър, искам да ви поздравя за една от най-вдъхновяващите речи, които премиери са изнасяли пред нас. И искам да задам въпрос, въпрос за политиката по сближаване и фонда за сближаване. Комисията излезе с ново предложение, в което държава като Латвия което е положила толкова много усилия и е все пак под БВП, ще загуби 14% от финансирането си по фонда за сближаване. Португалия губи 7%, Харватия 5%. Не може най-бедните държави да губят средства за полити... от политиката за сближаване. Какво мислите, господин Каринц, че трябва да се направи, за да се преодолее това? Педро Маркеш от португалското правителство, като че ли се радва, че държава, която е спазила всички правила, победна от Италия, от Финландия, от Испания, трябва да бъде зарязана от тази политика. Какви мерки трябва да предприемат тези държави, имайки предвид предложенията на Европейската комисия? Благодаря. Господин Мимикинс. Paldies priekšsēdētāja kungs, благодаря, господин председателю. Господин министр-председателю, вие по време на вашето изказване говорихте за притчите и за многообразието в Европа. Факт е обаче, че някои поискаха от латвийското правителство да поддържат езиковите договорености за малцинствата. Вие това нарекохте глупаво. Госпожа Сарджентини прави чудесен доклад за измирането на парите, но вие нищо не казахте за продажбата на недвижимости. Може би не даваме добър пример. Така че, господин Каринс, когато говорите за промяна, трябва да започнете от себе си и да се откажете от американското си гражданство. Господин Кели. Е, за пет години вие бяхте наш колега. И бяхте чудесен колега, но искам да ви напомня следното. Когато преди 10 години влязох в парламента, аз отидох в кафенето и тогава вие и ваши колеги ме поканихте на обяд. Това беше много, много мило, е, много хубав приятелски жест, <clears throat> господин Кристианиш. Благодаря и за подкрепата за Ирландия. Само един въпрос – Хубаво е, че споменавате престъпността и прането на пари. И, но как а, третирате този тъмен бизнес във вашата страна и преместването му в други страни? В следващия парламент би трябвало да се погрижим в името на гражданите да, намали, да намалим обема на прането на пари. Отново, добре дошли в парламента, господин Каринш. Госпожа Гомеш. Welcome, Prime Minister Karins. I, uh, I'm glad to see you here. Много се радвам, че сте тук. Бяхте в екипа, които договориха директивите за борба с изпирането на пари. Аз научих много от вас на базата и на анкетните комисии на Европейския парламент по този въпрос и въпросите свързани с данъчното облагане. Напълно подкрепям това, което казахте. Имаме нужда от надзор, който да е свързан с борбата с изпирането на пари. Но вие сега като премьер ще искате ли да се създаде общо звено което да върви и да контролира петата директива срещу изпирането на пари. Ще направите ли реформа на ДДС? Комисията направи предложение, съвета го блокира, независимо от това, че пари така отиват за организирана престъпност, дори отиват за терористични организации посредством така наречените измами въртележки. И също така Що се отнася до данъчното облагане, ще настоявате ли за така нареченото MQV? Ще се преборите ли срещу данъчния дъмпинг? Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Това е мое последно изказване в парламента. Радвам се, че добрият ми приятел, министър-председател Карин, се тук. Това, което той каза тук днес е положително а, и прагматично като послание за бъдещето, противодействие на популизма в всички държави членки, отляво и отдясно. Така можем да гарантираме благоденствието на Европейския съюз, защото той не е само проект за мир. Това е проект за економическо и социално развитие. Министър-председателят каза ясно сега. Повече търговия, сваляне на бариерите, отваряне на пазара, противодействие на протекционизма, повече инвестиции в Европейския съюз – конкуренция, която ще гарантира повече инвестиции, за етост и надежда за бъдещето на нашите граждани в Европейския съюз. Беше чест да работим заедно с вас. Благодаря ви за прагматизма, който привнесохте във вашата велика страна, също така и за върховенството на закона и демокрацията, нещо, което заявихте много отчетливо. Байден Орцер. Но, Okay. Господин Вайден Холцер, не. Всъщност няма да е той следващия оратор. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani, itse toivon, että tämä... E- благодаря. Аз бих искала това да не е последната ми реч в Европейския парламент, за разлика от други колеги. Искам да благодаря на министър-председателя Карин за неговата вдъхновяваща реч за бъдещето на Европа. Беше удоволствие да работя с, с вас в комисията по промишленост. <clears throat> Наистина важно е да поощрим заетостта и бизнеса в Европа. Е, процента на инвестиции трябва да нараснат и да достигнат нивото преди кризата. Цифровизацията обаче променя нашия свят. Какво смятате, че държавите членки трябва да направят и върху какво да се съсредоточат, за да се укрепи конкурентоспособността на економиката? Господин Бълчитис. Благодаря. Господин премьер, искам да ви благодаря за отличната реч – Говорихте за историята на всички прибалтийски страни, не само на вашата. Няма да ви задавам въпроси днес. Това е последното ми изказване в този парламент. И искам да ви призова като представител на съвета да подкрепите създаването на един истински енергиен пазар – също така ви моля да насърчите железопътния проект Балтика, да се съсредоточите върху социалната справедливост и въпроса, свързан с земеделските плащания. Някои колеги ги повдигнаха. Желая ви успех в личния и професионален живот. Благодаря. Господин Рубик, благодаря. Искам да благодаря на господин Каринш за това, че той спомена нещо много важно в своята реч, а именно цифровия единен пазар. Е, Кришияни се прав. Ако не преодолеем границите, дигиталните граници в Европа, например, е, роминговите граници, няма да може да постигнем един на Европа трябва да има една сим карта, в която да се купува във всички държави членки. Тук трябва да има развитие, защото това ще е конкурентоспособността в бъдеще. Благодаря на всички колеги, които се бориха за общ единен пазар, защото това е сигурността на бъдещето на нашата младеж. Um, Благодаря ви за тази чудесна възможност за много от колегите тук това е последна възможност да се изкажат. За мен е първа и последна възможност, тъй като аз съм съвсем нов депутат. Присъединих се едва преди десетина дни. Така че моля да направите изключение поради това и да ми дадете възможност за две изказвания. Първо и последно. Благодаря, господин министър-председателю. Исках да задам същия въпрос, който зададе колегата от Румъния. Нека ви попитам сега за вашето мнение за отношенията Европейски съюз Русия. Русия наруши международното право, окупира много от съседните държави Грузия, Украина, Молдова. Какво смятате вие за това и как виждате тези трудни взаимоотношения с Русия поради техните действия. Иначе ви благодаря за тази възможност. Може би втора минута трябваше да ви дам, ама вие не я взехте, така или иначе. Госпожа Андрикене, дали е тук в залата? No, allora... Няма я. Добре, така приключихме с спонтанните изказвания. Давам думата на премиера. Заповядайте. Oh. Господин председател, уважаеми колеги, аз си отбелязах всички ваши коментари и има много коментари, които да обработя сега. Сега въпросът за сигурността, е, селското стопанство, прането на пари, Русия, Китай и така нататък. Ако трябва, да отговоря в е, дълбочина, няма да може да гласувате, така че няма да го сторя. Какво обаче искам и ще направя? Ще кажа следното. Като бивш европейски депутат искам да благодаря на всеки го от вас за възможността, за честа и удоволствието да работя с вас. Последните почти 10 години бе чудесен период за мен. Да, емоционален съм, когато мисля за това и ви благодаря за чудесното сътрудничество. For, uh, you, that... За повечето от вас, за, за много от вас, вие казахте, че това може би е последната реч в Европейския парламент, но това беше за мен първата реч пред Европейския парламент. Така че много съм щастлив от това. Да обобщя дебата. Естествено, Европейският съюз не е перфектен. И гражданите ни казват, че нещо не върви както трябва. Не може да им казваме обаче, не, не, всичко си е наред. Трябва да се вслушаме в техните гласове. Хората са загрижени, било то за миграцията, за климата, за работните си места, места или за сигурността. Това са е, истински страхове и трябва да дадем истински отговори на тези проблеми. В бъдеще трябва да работим като съюз от независими и суверенни нации. Не бива да отстъпваме нито един сантиметър от нашата идентичност, суверенност и езици. Трябва обаче да сме сплотени и да се борим заедно като един. Ние сме съюз на ценности ценности като върховенство на закона, свобода и демокрация. Като латвиец зная какво е да се живее без демокрация, без свобода и без върховенство на закона. Това не пожелавам никого, на никого от вас да, да преживее имаме възможност да използваме економическия потенциал в Европейския съюз. И това е простото нещо наречено вътрешен пазар. Това, което трябва да направим е да премахнем бариерите в рамките на Европейския съюз пред единния пазар и да създадем средата, в която европейския бизнес може да разцъфне и в която среда економическите субекти могат да се развиват свободно. Може да се справим с трудния въпрос за иммиграцията, като укрепим външните си граници. Това трябва да се случи, защото когато укрепим външните граници, ние може да отворим вътрешните граници и да не пречим на развитието на вътрешния пазар може да имаме чист преход към чиста енергия, като осигурим пазарните сили да дерегулират цените. Ако се случи това, зелената енергия ще увеличи своя обем. По отношение на общата сигурност, не виждам противоречие между членството на НАТО, моята страна е член на НАТО, и по-силна, по-силно сътрудничество в Европейския съюз в областта на отбраната. Е, няма противоречие тук, бидейки членове на НАТО. Но това сътрудничество в Европейския съюз надхвърля военната област. Става дума за обмен на информация. И както казах и преди, мисля, че е назрял моментът да помислим за законодателство, което да осветлява отговорността на социалните и медийни платформи за разпространяване на невярна информация, информация, която пречи на демократичното развитие. Уважаеми колеги, трябва да се борим и срещу популистите. Популистите имат силен глас, защото хората и хората ги чуват, защото хората не са щастливи. Трябва да се борим срещу първопричините. Заедно сме силни. Ако човек вземе една съчка клечки, не може да я щупи едновременно, но всяка една съчка може да се щупи много лесно. Така че когато сме заедно, когато защитаваме а, заедно идеите си, ще имаме успех. И така, Имаме голяма отговорност. Отговорност да защитаваме ценностите като демокрация, върховенство на закона и вътрешен пазар. Трябва да ги усъвършенстваме. Трябва да го правим чрез дебат, трябва да го правим чрез диалог с гражданите. Благодаря.